So, colleagues, I was... Хайде, колеги, аз ще бъда жертвата тази сутрин и, ще, мис... и трябва да започна колкото може по-на време. Така че, хайде да започваме. Моля, сложете вашите карти в а, апарата. Готови сме. No, it, it takes too much time to go there and come back and, you know. Ще, ще отнема много време, ако се върнете и отидете. All right, thank you, Michael. okay, so uh, There are three, four colleagues here, you know, who would like to... Има тук е, да, трима-четирима колеги, които се шегуват. Започваме да гласуваме. Моля, моля, побързайте. Може да се подпишете и като излизате. Uh, we have the report on Bosnia and Herzegovina. Първо ще гласуваме доклада за Босна и Херцеговина. Моля за тишина. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16 за. 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме 16. Okay, those who... Прекратете гласуването. Отхвърля се. Осемнайсет.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 против, въздържали се, приема се. Минаваме на 35, 36, извинете, против, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, да проверим. Прекратете гласуването. Гласува... Е, отхвърля се. Компромис 4 за. Против, въздържали се, приема се. Минаваме на из... устно изменение 2 за. Против, въздържали се, приема се. 48 за. Против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим. 48. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. С 43 на 10 гласа се приема. Кой каза да проверим? Ще му пишем черна точка.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 Да проверим. 55. на 30. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема са. Компромис 6. За,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 за. 4. Устно изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93. 92 проверяваме. Прекратете гласуването. Отхвърля с 25 на 31 гласа. 93 за, против въздържали се, приема се компромис. 8 за, против въздържали се, приема се. 94, 97 за, против въздържали се, приема се. 98 за, против въздържали се, отхвърля се. 98 за. 98 току-що беше гласувано. Отхвърля се. 99 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Честито. За измерение 100. 101 за против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се. Моля още веднъж, изменение две. Против. Мисля, че се приема, но да проверим.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 Два гласа против, 58 за. Приема се. Сигурен съм, че Дори ще намери кой е гласувал против нейния доклад.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 измененията са огромен брой и са сложни. И за това ще ви помоля да вдигате ръце, за да си спестим електронните проверки. Моля, бъдете дисциплинирани. Госпожа Менройтен, искате нещо да кажете ли? Дорис пак ли не ме разбра? Ти никога не ме разбираш. Господин председател, от името на моята политическа група бих искал да предложа едно допълнение към изменение 20. В началото текста трябва да гласи а, съгласно разпоредбите на международното право in accordance with the principles of the international law. Надявам се докладчика да няма против. Yeah. Така ли? Е? Госпожа Флотха. Месье президент, Господин председател, искам да предложа по компромис 18 да гласуваме за, ако се уточни, че Конвенцията за морското право е част, част от общностното право, тъй като Конвенцията не е изцяло включена в общностното право, само частично да се добави част от общностното право. Тогава може да гласуваме за този компромис. Да, Frau Omolten. I, В текста се позовавам на казаното от Европейската комисия, така че не приемам това устно изменение. Казвате, че позицията на комисията е знак за качество. Комисията винаги има право. Добре, ще гласуваме тогава. Компромис едно за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 72 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 82. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8... 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 на 3 части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, трябва да проверим. What are you, what is your position? Вие за ли сте? За. Прекратете гласуването. 27 на 35 гласа отхвърля се. 91. 91 първа част. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. За. Против, въздържали се, приема се. 92. Първа част. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Втора част. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. За. Против? въздържали се, приема се. Изменение 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 пада. 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 106 за. 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Нали? Да проверим.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 Въздържали се? Мисля, че се приема, но да проверим. Angenommen. 36 на се. приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 144 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим, що ми искат. Прекратете гласуването. С 36 на 30 гласа се приемам. 145 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 147 за. Против. 147. Кой е за? Още веднъж. Против. Отхвърля се. 148. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Сто първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, пада. Не, първа част е прията, значи гласуваме втора част. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за. Против, въздържали се, приема се 155 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9А за против, въздържали се, приема се. 174, втората част. За, против, въздържали се, приема се. Четирите е, изменения, които показват, че много хора мислят по един и същи начин –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 200 за. Против. Въздържай се. Отхвърля се. 201 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 122 приехме ли го? Добре, в такъв случай 203 за на две части. Първа част. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част за. Против. Също се приема. Компромис 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12 за против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въздържали се. Не е ясно. 219 за. Против. Либералите не гласуват ли? Нека да проверим тогава. За да му е по-лесно господин Ламсторф. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 22 на 43 гласа. Двеста за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 първа част за, против,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 233 за, против, въздържали се, отхвърля се, 234 за, против, въздържали се, отхвърля се, 235 за, против, въздържали се, отхвърля се, 238 за, против, въздържали се, отхвърля се, 240 за, против въздържали се, приема се. 242 за, против, отхвърля се. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за, против въздържали се, приема се. 247 за, против въздържали се, отхвърля се. Латфорд 254. Отхвърля се. Компромис 15 за. Против, въздържали се. Приема се. 257 първа част за. Против. Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се? Приема се. Двеста и осем за. Против въздържали се. Отхвърля се. 261 за. Първа част. Кой е за? Против? Още веднъж. 260 на първа част. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 262 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 264 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 266. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 267 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 269 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 275 за, против, още веднъж, 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, приема се, 278, 277 Нека да проверим. Две черни точки за зелените. Прекратете гласуването. Вижте с каква малка разлика. 287. Против? Въздържали се? Приема се. Двеста и осемдесет за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 281 за. Против въздържали се отхвърля се. 282 за. Против въздържали се отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. 287 за, против, приема се. Die Abstimmung ist. Прекратете гласуването. С 36 на 22 гласа се приема. Двеста за, против, въздържали се, отхвърля се. 290 за, против, въздържали се, отхвърля се. 291 за, 291 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. 295. 289 приехме ли го? 295 за, против, Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 18 за. Против, въздържали се, приема се. 297 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 298 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 299 за. Против, въздържали се, Кой е за 299? За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 300 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 301 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 302 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 303 за. Против? се, отхвърля се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 за, против, въздържали се, отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. 314 и 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 316 за, против, въздържали се, приема се. Трябва да гласуваме единствено текст uh, in parallel за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Приема се Рия, според мен. Е много съжалявам, обаче се приема. Оригинал. Оригиналният параграф 23. Прекратете гласуването. Аз гласу... сбърках като гласувах, но това не променя резултата от гласуването. Отхвърля се. Аз бърках като гласувах, но резултата е такъв, какъвто го виждате. Отхвърля се. 317. Първа част за. Против въздържали се. Отхвърля се. 317. Втора част за. Против. Отхвърля се. 318 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 319 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Ist е, geschlossen. Прекратете гласуването. 26 на 39 гласа отхвърля се. Триста двадесет и едно за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 336. Объркан ми е списъка, казва председателя, така че сега гласуваме 337 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за. Против, въздържали се, приема се. 342 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 343 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 344 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 345 за. Против, въздържали се, отхвърля се.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 353. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 21 за. Против? Въздържали се? Приема се. 355 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. ще помоля НП да участва в гласуването. Прекратете гласуването. 355. Прекратете гласуването. С 29 на 32 гласа се отхвърля. 356 за, против, въздържали се, отхвърля се. 359 за, против, отхвърля се. 360 за, против, въздържали се, отхвърля се. 363. 363 беше отхвърлено. Ако настоявате, ще ви пишем три черни точки. 363. 364. Против. Въздържали се, отхвърля се. 365. 365. Прекратете гласуването. С 18 на 49 гласа се отхвърля. 365 за, против, въздържали се, отхвърля се. 366 за, против, въздържали се, отхвърля се. 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. 368 за, против, въздържали се, отхвърля се 369 за, против, въздържали се, отхвърля се 370 за, против, въздържали се, отхвърля се 371 за, против, проверяваме. Прекратете гласуването. С 23 на 43 гласа се отхвърля. 371 гласуваме сега. 371. Не го гласуваме. 372 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 373 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 374 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 375 за, против, въздържали се, отхвърли се. 376. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 377 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. 381 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 387 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 389 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме на изменение 398 за, против, въздържали се, отхвърля се 399 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 24 за, против, въздържали се, приема се, изменение 409 за, против, против, въздържали се, не бива да го правим това на колегата Касолидис. Отхвърля се. 411.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 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против. Ще го проверим. 19 за, против, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против,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 против, въздържали се, приема се 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се. Не стана ясно. 47 още веднъж. Кой е за? Направо да проверим електронно. Почти приключихме гласуването. Прекратете сега гласуването. Отхвърля се. Ч... 48 за, против, Въздържава се, отхвърля се. 49 за, против, въздържава се, отхвърля се. 50 за, първа част, за,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 Прекратете гласуването. Доклада се приема с 54 на 4 гласа. С два гласа по-зле, отколкото беше доклада на Дорис. Бих искала да благодаря не само на докладчиците в Сянка, но и на а, сътрудниците на докладчиците в Сянка. Защото а, преговорите бяха много тежки, отнеха много време, но резултатите са много добри. Благодаря ви. Сър Робърт Аткинс. Um, Господин председател, един процедурен въпрос искам да задам. Какъв е статуса на едно изменение, на което се противопоставя а, министра на външната работа на Кипър? Само почетен член беше. Вече не е депутат. Exactly for the entire career. Wir kommen damit jetzt zu dem Bericht Brandner. Frau... Минаваме на доклада на Брантнер. Госпожа Брантнер, искате ли да кажете последни думи? Das ist nicht der Fall. Нямате. Добре, минаваме към изпълнение на присъдата тогава. Изменение едно. Gegen Enthaltung angenommen. 83 dafür, der Gegenenthaltung angenommen. Е, моля тези, които седят на ефтините места, да запазят тишина. Компромис едно за. Против въздържали се приема се. Компромис 2 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 94. За против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, приема се. От ТНП само двама души гласуваха. 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100. Първа част за. Против. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 101 за. Против. Въздържали се, приема се. 102 за. Против, въздържали се, приема се. 102. Не беше прието. Така ли? Прекратете гласуването. С 16 28 гласа се отхвърля. Къде бяхме стигнали? Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 107. За. Против. Отхвърля се. 108 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109 за. Социалистите се вдигнаха ръката, когато казах против. Ако са бавни, аз не съм им виновен. 109. За. Против въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, 115, извинете, 115 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 9-12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. Против, Въздържали се? Е, приема се без участието на НП. Само колегата Петрин гласува от ЕНП, иначе никой друг. Е, една червена точка за Петринг. 119 за, против, въздържали се, отхвърли се. Компромис 6 за,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 Отхвърли се, защото този път либералите гласуваха против 130 за, против въздържали се, приема се 131 за, против въздържали се, приема се 130 приехме ли го? Да. Значи 132 пада, 9-11 за. Против приема се. 133 на две части. Първа част за против. Въздържали се, отхвърля се. Втора част за против. Въздържали се, приема се. 134 за колега, Посълт, напърчете на колегата Петринг да си върши работата. 134 за против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, Сто 136 за, против, въздържали се, приема се. Бернт, Бернт, Бернт, наистина пречеш. Госпожа Брантнер сега има думата. Благодаря и искам да внеса устно изменение. Трите месеца да бъдат изменени на 6 месеца, 6 месечен срок. 137, 6 месечен срок за против въздържали се, приема се. Компромис 7 за. Против въздържали се. Приема се. 35 за. Против въздържали се. Приема се. 36 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение 6 за, против. Отхвърля се. 9-3 за, Против. Въздържали се. Не е съвсем ясно. Електронна проверка. Поне аз не съм сигурен. 9-6. Не, 9-3. Правя се председателя. Край на гласуването. 14 за 30 против, отпада. 37 за, против, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, Девет, две. За против въздържали се, приема се. 40 за, против въздържали се, приема се. Устно изменение 8 за, против въздържали се, отхвърля се. 41 за, против въздържали се, отхвърля се. 43 за, против въздържали се, приема се.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 Устно изменение 9 за. Против. Против. Приема се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9-9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-6 за, против, въздържали се, приема се. 9-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Правим електронна проверка. Компромисно изменение 10. Край на гласуването. Тринайсет за 17 против. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, въз... приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърли се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-5 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме на 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за. Може ли всички изменения на неински заедно да бъдат гласувани? Не. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Против. Въздържали се. Приема се. Сега електронно гласуване, окончателно гласуване на този шедьовър. Левалитма. Край на гласуването. Госпожа Брантнер е, има пет гласа против, с един повече против от предходните доклади, но доклада е прият.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

Meine Damen und Herren, dear friends. Уважаеми дами и господа, За мен е голяма чест да поздравя тук сред нас господин Вернер Хойер, председател на Европейската инвестиционна банка, който е, ще дебатира с нас въпросите относно финансирането на външната политика на Европейския съюз. В момента водим тази дискусия и със съвета, така че момента е много подходящ. подходящ е момента да поговорим за това по какъв по-практичен и по-добър начин можем да направим това финансиране на външната дейност. Господин Вернер Хоер е, е два пъти заместник външен министр на, на външните работи на Германия, бивш депутат от Бундестага. Така че има богат политически опит, както от страна на законодателната, така и от страна на изпълнителната власт. Знаем, че има неравновесие не само в еврозоната, но и в нашата политика за съседство. И се надявам сега да поговорим за това по какъв начин могат да се използват инструментите на Европейската инвестиционна банка, за да се постигнат по-добри резултати, да се избягва дублирането на дейности или пък извършването на противоречащи си дейности. Господин Председател, имате думата. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря много за любезните думи, с които ме посрещате. През последния четвърт век сме провеждали много дискусии, задвижили сме много процеси. Е, ние заедно работихме по Лисибонския договор аз от страна на парламента, е, господин Хойер от страна на Германия, заедно преговаряхме. Както и да е, е много се радвам 25 години по-късно отново да съм в парламент и да говоря с колеги, представяйки институцията, за която работя в момента. Сега ще мина на английски. Uh, Доста години изминаха, откакто президента на Европейска инвестиционна банка е бил тук и благодаря на господин Елмар Брок, председателя, за това, че ми дава тази възможност заедно с госпожа Томсън Бартен, която е генерален директор по линия на кредитирането извън Европейския съюз. И тъй като вие ще дадете формата на кредитирането от Европейската инвестиционна банка 2014-2020 година, може би е съвсем уместно да се опитаме да отговорим на някои конкретни въпроси, които може би имате. Вие, както и държавите членки, ще решите къде и как Европейската инвестиционна банка ще подпомага външната политика на ЕСЕ? Някои смятат, че тя, тази политика е станала жертва на кризата и се е вторачила в себе си. Времената са отрешаващо значение за Европейския съюз. Центровете на власт се развиват, старите закономерности вече не са валидни. Да, еврозоната все още съставлява най-голямата е, економика. Европейския съюз е най-големия износител и вносител на стоки, но тенденцията е на спад, най-вече поради появата на нови пазари и то конкретно в Азия. Ключовия въпрос е дали сме готови да се справим с предизвикателството на глобализацията. Може ли Европа да остане привлекателен континент, е, който да е в авангарда на технологичното развитие? Предизвикателствата са най-вече економ економически, но последиците ще бъдат политически, свързани с сигурността и също така културни. Финансовата и економическата криза от двете страни на Атлантика изостри конкуренцията. Новите пазари имат все по-голямо економическо и геополитическо влияние и тази тенденция е към един многополярен свят – бързите темпове на економически растеж в развиващите се страни като Китай, Индия и Бразилия увеличиха тяхното влияние по определене на политиката. И днес Г20 се счита за по-важен от Г8. Брутният вътрешен продукт на Китай достигна и премина 8 трилиона долара, 55% от БВП на САЩ е той, а економиката би трябвало да нарасне с 8% тази година. Това са геополитическите реалности днес, което съвсем не означава, че съдбата на Европа е да свири втора цигулка. Точно обратното технологичния и напредък, е, иновационния и потенциал, демократичните традиции, спазването на върховенството на закона са движещи сили на успеха на Европа в е, глобалната конкуренция и надяваме се това да остане така. Но за това има две предпоставки само един силен Европейски съюз е, може да бъде водещ в света и само когато Европейския съюз има финансовия потенциал, може да за съхрани своята мощ. Аз вече обясних пред този парламент, че Европейската инвестиционна банка допринася за устойчивия растеж в Съюза. И съвсем накратко, вместо да реагираме според цикличността и да ограничаваме стопанските обеми след няколко години, от а, мощно а, кредитирани, а, банката а, вече е в състояние да премине към 3 годишен етап на увеличаване на финансирането и кредитирането, благодарение на внесения капитал е, и увеличението му с 10 милиарда евро. Предвид тази нова резерва, ние възнамеряваме да кредитираме с над 60 милиарда евро над това, което сме правили в миналото. Това означава, че годишното кредитиране за срок, периода 2013-2015 ще е около 65-70 милиарда годишно, за да подкрепим економиката на знанието, инфраструктурата, действия по отношение на климата и МСП. Допълнителните средства ще бъдат използвани изключително в 27-те държави членки на Европейския съюз, които скоро ще станат 28, но това съвсем не означава, че ние смятаме да се оттеглим от други части на света. Точно обратното. Аз съм против а, такова едно отдръпване и се надявам, че Европейския парламент ще бъде наш съюзник в а, това разбиране. Може би вашата комисия е повече от други 50 години вече Бюджетът на Европейския съюз, посветен на външната политика, се е допълва от дългосрочни инвестиции от Европейската инвестиционна банка, най-напред в частния сектор, в последствие и в действия за климата. 7 милиарда евро са вложени в региони извън Европейския съюз. 52 милиарда евро е стоиността на подписаните заеми през 2012 година. Това е една значителна сума в подкрепа на външната политика на ЕСЕ. И а, ако новият а, мандат бъде одобрен от вас и държавите членки, нашето присъствие в а, други страни ще а, продължи да бъде ясно изразено и ще продължаваме да отпускаме около 10% от кредите си в страни извън Европейския съюз. Това ще осигури големи изгоди на Европейския съюз. Госпожи и господа, когато казвам 10% от обемите кредитиране, някой ще каже, че това е твърде малка сума. Но ако наложите това върху всичко, което се случва другаде и с другите финансови институции, ще си дадете сметка, че Европейската инвестиционна банка е три пъти по-голяма от Световната банка. Никой не знае този факт. И ако вземем предвид цифрите за кредитиране извън ЕСЕ и сравним това с другите международни банки за развитие, насърчителни банки, разбира се, ако бъдем възприяти като инвестиционна банка, ще се окажем, че сме най-големия кредитори. С две думи, тези 10% могат да означават много предвид базисните цифри. Така че не бива да се подвеждате от тези 10%. Економическото развитие в целия свят се подпомага от Европейската инвестиционна банка чрез увеличаване на европейския износ – не кредитираме клиентите на Европа в цял свят, като подпомагаме конкурентоспособността на Европа и също така подпомагаме економическите интереси на страните партньори. Ние е, инвестираме в транспортни, енергийни, междусистемни връзки, инвестираме в инфраструктура, предоставяме експертна помощ е, като спомагаме за разширяването на ЕСЕ и налагането на неговите стандарти и европейското право. Ние сме водещи по отношение на политиката в областта на климата. Госпожи и господа, светът е все по-взаимообвързан. И а, е, страните в а, е, пряко съседство до Европейския съюз са особено важни. Затова обръщаме особено голямо внимание на присъединяват на страните, които са в етап на предприсъединителна подготовка и е, страните, които са в съседство на ЕСЕ. Десетилетия е, целите на Европейската инвестиционна банка е, са били в помощ на разширяването на ЕСЕ. Ние бяхме много важни, когато Испания и Португалия се присъединиха през 86-та година а, нашето финансиране а, изигра особена роля при присъединяването на 20-те нови членки през 2004-2007 и сега ще бъде от полза на Харватия и другите страни кандидатки. Предвид историческите събития от 2011 година, навлязохме в нова економическа ера в южната част на Европа. Страните в Южното Средиземноморие ще продължават да се нуждаят от нашата помощ. В същото време затрудненията в Египет и трагедията в Сирия ни припомнят колко нестабилен е този регион. Основният извод е следния. Инвестиционните потребности на този регион са огромни. Нужно е а, възстановяване, за да могат тези страни да стъпят отново на краката си. И за да можем да спечелим отново доверието на хората, на обикновените хора в тези страни, което пострада много от преди две години, трябва да им обещаем някакви економически перспективи. Европейската инвестиционна банка може да. А, окаже помощ, съобразена с социалната, политическата и економическата действителност, откакто е, станахме свидетели на арабската пролет. Е, е, ние на няколко пъти сме провеждали срещи повече заеми се отпускат за създаване на работни места. Много повече, отколкото които и да било други международни финансови институции. Над 13 милиарда през 2002 и милиарди 700 милиона миналата година, плюс 100 милиона под формата на техническа помощ. Техническата помощ става все по-важна на фона на всичко а, случващо се. В много случаи не са нужни средства, а по-скоро е нужна техническа експертна помощ. И аз много се радвам, че ръководя една банка, а, която не само а, работи и нейните служители се занимават с финансов инженерик, но имаме и биолози и други специалисти. За нас това е изключително важно този стратегически важен регион, Южното Средиземноморие, изисква нашето внимание, за да могат там да се влеят нашите економически и финансови средства – ние работим и на изток също така. 900 милиона евро под формата на заеми с източните ни партньори през 2012 година вече са на лице. А пък прогнозите се за тази година да приключим и с договорите за техническа помощ на стойност милиард и 100 милиона. Така че надяваме се че е, новия мандат за външна помощ няма да ни спре да постигнем своите цели и аз съм уверен, че този парламент и вашата комисия много отблизо ще следят за постигането на правилен баланс в политиката на добро съседство. Госпожи и господа, това са наш... основите на нашата а, съдействие за изпълняване на външнополитическите цели. А, комисията скоро ще внесе своето предложение за 2014-2020 година. Законодателната процедура би трябвало да приключи много бързо, тъй като нямаме време и 2014 през юни този мандат трябва да влезе в сила, ако желаем да избегнем а, застой в кредитирането извън Европейския съюз, за да можем да подпишем договорите. Ние вече знаем, че по линия на следващата многогодишна финансова рамка бюджетните средства ще са а, ограничени а, под а, част четвърта, но ролята на Европейския съюз ще продължи да бъде важна. Механизмите за обединяване на различните ресурси а, също са от ключово значение. Тези средства ще могат да бъдат използвани за да упражним политическо влияние. Европейският съюз е най-големия донор в света, което не се вижда ясно поради разпокъсаността и понякога липсата на приемственост. Нашата обща цел по-ефективно да се извършва финансирането те са гаранциите, а, които обхващат политическия и държавния риск в операциите на Европейската инвестиционна банка, са един много полезен инструмент. Трябва да си припомним, че а, банката се позовава на този инструмент само два пъти и много бързо тези средства бяха възстановени. В случай, единия път беше в случая с Югославия, когато ставаше дума за 115 милиона евро. 9 милиона и 300 хиляди евро за Аржентина, средства, които също бяха възстановени по-късно. И сега имаме само един такъв любопитен случай, горещ случай, и това е Сирия. Там имаме всъщност лоши кредита на стойност от 60 милиона евро. Европейската инвестиционна банка се промени невероятно много през изминалото десетилетие. Нейната роля е да финансира важните европейски политики и действия по отношение на климата, енергетиката и транспорта. Тя се от една нишова институция се превърна в водещ финансов фактор – и днес ние се отчитаме пред е, Европейската сметна палата, ОЛАФ, Европейския омбудсман и пред държавите членки на ЕСЕ. И провеждаме Делеок с вас, е, хората, които са е, преки представители на гражданите. Ние отдаваме нужното значение на сътрудничеството с Европейската служба за външна дейност, Европейската комисия и другите международни финансови институции. за нас е важно сътрудничество с Европейския парламент да се развива пълноценно. Нашият мандат, мандат изисква от нас да има приемственост в програмирането на ЕСЕ. Когато а, многогодишната финансова рамка бъде уточнена, ние бихме искали Европейската инвестиционна банка и комисията да могат да гарантират общ подход на ЕСЕ и тук ние очакваме вашата подкрепа. Нека не забравяме, че Европейската инвестиционна банка е банката на Европейския съюз. Тя е очредена с Римския договор, утвърдена с Лисабонския договор. Тя е една банка с специални експертни знания и огромен обхват и според договора тя подпомага изпълнението на политиките на Европейския съюз и решенията, които се вземат от НЕКА. Нека оползотворим потенциала, с който имаме. Ние сме задължени да спазваме решенията, взети от институцията на ЕСЕ, решенията, които вие вземате. И ние сме единствената финансова институция, в която европейците могат автономно да вземат решения относно най-полезното освояване на средствата, с които разполагат. Благодаря за вниманието. Благодаря много, господин председател. Господин Салафранка иска сега думата. Благодаря, господин председател. господин председател на ЕИБ. Добре дошъл на, в Комисията по външните работи на Европейският парламент. В по един време един предишен живот бях заместник председател на групата на е НДП, когато моят приятел и колега господин Петеринг беше неен председател. И винаги сме смятали, че трябва да има годишен доклад за Европейската инвестиционна банка. И че банката би трябвало да изпраща всяка година своя представител в Европейския парламент да обясни е, своята работа, че като част от демократичният надзор. И затова е, съм много доволен, че вие сте тук, за да представите работата на банката без да се ограничавате само до ролята на банката като инструмент за е, е, е, европейското развитие, но и като лост, който ще ни помогне за преодоляване на кризата. И като част от външните ангажименти на Европейския съюз. Има три важни въпроса тук. Сумите, които ние отделяме за кредитиране извън Европейския съюз показва колко важна е работата на банката. Необходимо е да се работи в синергия с всичко останало, което Европейския съюз извършва чрез своя бюджет. И като говорим за бюджет, който те първа ще се обсъжда, ще има безспорно намаление поради кризата, но благодарение на политическото споразумение между съветът на министрите, бюджетът все пак ще бъде увеличен с 3,4%. Не е нещо, на което кой знае колко може да се радваме, но а, а, поне в някои раздели на бюджета има един приличен ръст на разходите. Вие ни представихте средствата, които банката отделя, за да финансира трите главни разделя, раздела на своята работа предприсъединителни инструменти за страните кандидатки за членство в Европейския съюз като част от програмата 2013-2015. Средствата отделени за политиката на съседство, нещо, което има два аспекта, източен и южен. Заедно с други колеги от нашата комисия, ние се срещнахме с Кати Аштън, Участвахме в работата на, на специалната група в Египет, е, Алжир и Тунис е, и с радост видяхме това, което банката прави там. Искам да попитам какво очаквате да видите не само като част от плановете за 2013-2015 година, но и за следващата финансова перспектива. Искам да ви попитам, смятате ли, че може да се задоволите с сегашното разпределение на средствата. Две трети за южните е, съседи и една трета за източните съседи или бихте искали да видите някаква промяна в това разпределение на средствата. И накрая, господин председател, аз съм председател на Парламентарната асамблея Европа-Латинска Америка и имах възможност да присъствам на срещата на високо равнище, проведена в Сантяго, Чили. Нещо, което няма връзка с политиката на съседство и предприсъединителните фондове, но Европейската инвестиционна банка работи активно в Латинска Америка. И затова бих искал да поискал да попитам как смятате, че ще се променят ресурсите, които отделяте за тази част на света? Защото и предвиждате ли някакво съкръщаване на кредитите за Латинска Америка? Още един път благодаря, че сте тук. Надявам се, че ще бъдете чест гост на нашата комисия. Благодаря че ни изложихте своите виждания и нуждата от допълнителни средства за дейността на банката извън Европейския съюз, за да може Европейския съюз да има по-голяма тежест и да бъде по-ефективен в своята външна политика. Благодаря. Гомеш. Господа Гомеш. Благодаря, господина Оя. Е, високо ценя ролята на Европейската инвестиционна банка, включително и нейната работа в моята страна, Португалия. Поне така беше. За жалост не е така е сега. Това изглежда не е вина на банката. Просто го отбелязвам. Приоритетът в момента е създаване на работни места и стимулиране на растежа. А именно това е част от, е, от задачите, главната задача, бих казала, на една подобна банка. Вместо това сме свидетели на една политика на строки економии и при тези обстоятелства нито банката, нито което и да е институция на Европейския съюз, като че ли не работи достатъчно за стимулиране на растежа и по-висока заетост. Това, което става дума за мандатът е, и задачите на нашата външна политика, която несъмнено е, се влияе от е, сегашната финансова и економическа криза, не само по отношение на своята ефективност, но и по отношение на доверието, което вдъхва. А тук ролята на е, ЕИБ е, е ключова. Бих искала да попитам, как взима своите решения банката? Как е, идентифицира проектите, които да финансира, като има предвид критериите, които вече са уточнени, нашата политика, но какви нови критерии използвате? Как оценявате предлаганите проекти, за да решите да ги финансирате? свързвате ли се и консултирате ли се по тези въпроси с върховният представител, заместник председател на комисията? И е, трябва ли да направите нещо повече за по-добра съвместна работа с е, а, е, Европейската служба за външна дейност? Но по-добре е да разберем, за да може а, а, нашите съседи да се развиват по пътя на демокрацията, те трябва да се развиват добре економически. А, значи тук е, става дума за един много деликатен баланс – от една страна защита на правата на човека, върховенство на закона, добро управление, корпоративно управление, включително борба с корупцията и прочее. Както и вие сам казахте, техническата помощ е важна. Не става дума само за финансиране, но и за техническа помощ, която е не по-малко важна. Въпросът ми е как преценявате относителната тежест на тези елементи, особено когато става дума за нашите съседи. И наред с това, когато се ръководите от тези общи критерии, примерно в борбата срещу е, измененията в климата или за енергийна сигурност или по-добра инфраструктура – как взимате предвид различните съображения, като нуждата за по-добро управление или пък способността на нашите партньори да изиграят своята роля и да наблюдават изпълнението на проектите, включително и тяхната финансова подотчетност. Банката грижи ли се за това? да помогне на партньорите ни в тези страни да упражняват достатъчно ефективен надзор, за да сме сигурни, че проектите се изпълняват така, както са замислени. Бих искал да попитам и каква роля играе образованието сред вашите приоритети. И накрая, знаете, новата роля на Китай. Но липсата на критерии, е, разбира се, Китай има свои собствени критерии, те не са критериите на ОИСР, е, нито пък нашите критерии, но едно, което може да се каже и което всички установяват по отношение на Китай скоростта, с която те взимат решения. Докато в е, Европа този процес е бавен, е, труден, бюрократичен. Как е, протича този процес на взимане на решения в Европейската инвестиционна банка? Благодаря. Госпожа Пладнер. Благодаря, добре дошъл, господин Хор. Радвам се, че сте е, сред нас. Искам да се спра на един въпрос. Е, е, има райони, които са много по-малко мирни, отколкото Европейския съюз и вие планирате да се разширите към тези райони, например Либия. Е, до каква степен планиране, да, планирате да провеждате анализи на това дали тези големи проекти увеличават или намаляват потенциала за конфликт в съответния регион. Кой проверява това от ваше име? Как следите процес? Може ли да ни дадете пример за това как не сте изпълнили даден проект или как сте го променили, защото сте провели този анализ? Um, Благодаря, господин председател. Вие очертахте една много привлекателна картина за работата на Европейската инвестиционна банка, но аз бих искал да задам някои по-конкретни въпроси. Подкрепете ли онези, които и без друго печелят, или социални проекти, които могат и да доведат до загуби, или а, комбинация от двете? Второ, какви а, а, финансови, каква финансова възвръщаемост очаквате от своите заеми и кредити, които давате? Трето, с кого се съветвате? Имате ли консултанти? Значи, умни консултанти, които работят за вас или използвате частният сектор, за да разберете точно как трябва да инвестирате парите си? И тъй като вие а, отговаряте по редица а, организации в Европейския съюз, включително и тази комисия, кой а, фактически а, разглежда вашите финансови отчети, техните, вашите финансови резултати, а, за да установи какво сте направили? Дали печелите нещо, дали има полза или просто прахосвате огромни суми а, средства на дънакоплатеца? Dziękuję bardzo. Благодаря. Благодаря, господин председател. А, имам подобен въпрос на въпроса, който тук ще бе повдигнат от госпожа Гомес и от други колеги. Добре разбирате, че ние като Европейски парламент Е, имаме някои резерви по отношение на някои страни, на техните политически режими, техните ръководители, е, степента на тяхната демократичност, правата на човека, свободата на словото и прочее. Искам да попитам какви други факти и елементи взимате предвид, е, когато разработвате политиката за кредитиране на банката. Разбира се, някои от тези фактори са по-сериозни, други не толкова, но тук става дума за финансови инструменти и за ръководителите на много страни. Очевидно, те са много важни инструменти. А за нас като Европейски парламент е също важен инструмент в нашите отношения с тези страни. Благодаря, господин председател. Както може би разбирате, а може и да не разбирате, аз в съм от Лондон. Много важен е въпросът за бонусите на а, банкерите. А, и се мисля, че те ще отидат някъде другаде, където тяхното плащане, заплащане няма да бъде ограничено. А, беше гласувано ограничаване на бонусите в пропорция едно към едно спрямо заплатата. Какво мислите вие? Готови ли сте да давате подобни бонуси 5-10 пъти основната заплата или имате някакви други норми, както други европейски институции. и друго. Ние, разбира се, приветстваме мобилизирането на средства за помощ на такива страни като Египет, също и страната, това, което правите за нашите източни съседи и партньори. Но как са Работите съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие. Е, имате ли съвместно финансиране на проекти? Как работите заедно или има някакви напрежения, които действат между вас? Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря колкото мога по-добре. Може би няма да успея да отговоря на всички е, зададени въпроси. Е, и тогава моите колеги може би ще добавят нещо и дори и тогава едва ли ще сме изчерпали всичко и ще сме отговорили изцяло на вашите очаквания. Имаше достатъчно въпроси, най-малко за час и половина от тук нататък. Господин Салафранка, вие основателно зададахте много важен въпрос за значението на нашия външополитически мандат. А ние представляваме банката в Екофин всеки месец на заседанията и колегите там имат различни приоритети. Те искат да започне възстановяване на европейската економика, работят под огромен натиск и външната дейност не е, така да се каже, тяхната първа задача в момента на министрите от е, Екофин. Не става дума, че те се ограничават в собствения си двор, едва ли не, но имат други задачи и това е напълно разбираемо. Какво? Затова трябва да посоча колко смело беше решението, смело решението да се отвои капитала на банката миналата година. А, до тогава от всичките средства само 11 милиарда бяха платени, останалите можеха да бъдат платени едва при поискване. Затова беше необходима парламентарна процедура в страните членки и то в, в един труден бюджетен период. Така че това беше огромно постижение на Екофин. И когато те казват, искаме да се съсредоточим върху европейската економика, това е напълно разбираемо. Но ние знаем, че Европейския съюз е, има задължения, разбира се, преди всичко към своите съседи, към страните кандидатки, но и по-далеч. Имаме стратегически цели. Някои от тези задължения пресичат от международни споразумения, като Котену, например. И е, е, е, леди Аштън и други пътуват по цял свят, правят, поемат ангажименти и ние трябва активно да работим в външен план, за да изпълняваме тези обещания и провеждаме тази политика. Е, е, разпределението на средствата между е, външните партньори и за политиката за съседство е такова, каквото го обявих. То е такова, някак може да го критикувате, но такива са фактите. В Латинска Америка положението, разбира се, там е трудно, но аз съм оптимист. Е, тъй като е, районите, в които можем да работим активно, е, възстановяване на градската структура, енергийната ефективност, нови енергоисточници, това са области, в които можем да сътрудничим и смятаме да продължим да работим в тях. Сега, отношението между Южната и, южните и източни съседи. Това е деликатен въпрос. Този въпрос решението взима съвета. И комисията, и ние самите е, зачитаме тези решения. Аз го намирам за напълно разбираемо, че е, е, изненадалата ни арабска пролет и признаването на нашите предишни грешки, когато сега бе осъзнаваме потенциала на тези страни, доведе до увеличаване на средствата за нашите средиземноморски съседи, но нека от това да не се правят грешни заключения, че ние ще пренебрегнем работата с източните си съседи, с които работим отдавна, от 90-та година насам и имаме редица важни цели, които се стремим да постигнем. Мога и по-подробно да отговоря на този въпрос. Мога да ви дам и цифри, ако искате. Въпросите на госпожа Гомеш – Откровено казано, когато пътувате, когато обикаляте европейските страни, членки на Европейския съюз, включително и Португалия, разбирате, че хората там знаят какво, какво е Европейската, коя е Европейската инвестиционна банка. И а, ние се опитваме да работим много активно в, в Португалия. А, нашите отношения с португалските власти са отлични. Понякога се сблъскваме с бюрократични а, пречки, които не обязателно идват от Лисабон или от другаде, но понякога достъпът до кредити за малките предприятия е много труден. Слава Богу, че има функционираща, има там функционираща банкова система, която не навсякъде е така правим всичко възможно за подкрепа на малките и средни предприятия. Всяко малко и средно предприятие, което се закрива поради липса на кредити, е огромна загуба за нас. Банката много добре разбира какво се иска от нашата външна политика и много често ми се иска да работим по-добре, в по-добро сътрудничество с вас, с а, а, СВД. А, имаме а, а, подобна служба, имаме а, представител, а, който е поканен техен да бъде като член, като член на нашия управителен съвет, директорски съвет. А, той е представител на госпожа Аштън е, и има думата главно по външната ни политика и развитието на райони извън Европейския съюз. Подкреп, е, подбора на проектите е много интересен въпрос. Преди всичко тези проекти трябва да отговарят на е, няколко основни категории економика на знанието, е, альтернативни енергоисточници, е, структурни проекти и така нататък. Тоест, те трябва да се вписват а, примерно в нашата политика по отношение на малките и средни предприятия, стратегическа инфраструктура и така нататък. Но а, за това отиват около 25%, по 25% от нашия бюджет. След това ние вземем предвид не само економическите критерии, към които ще се позова по-късно, но също така и условията, в които а, съответните кандидати работят. Ние сме банка на Европейския съюз. Съюзът е а, а, плод на, на просвещението, ако ще така да кажете. И ако ние не подкрепяме просвещението и демокрацията, не сме си свършили работата. И затова е необходимо внимателно да проверяваме социалните, екологични стандарти в страните, в които работим и да следим за спазването на тези изисквания. А, госпожа Бетнер също зададе въпрос дали Понякога отхвърляме проекти, защото смятаме, че те ще компрометират нашите ценности, идеали и така нататък. Мога да ви дам примери и за това, но когато става дума за проекти, които сме отхвърлили, трябва да кажа, че тук има проблем за поверителност, тъй като не бихме искали да водим дела, да ни съдят да, тези, които, чието проекти са отхвърлени, чието имена сме разпространили. Наред с проблемите, за които става дума, има и друго. Целите на Европейския съюз, например, целите в, в неговата политика за защита на околната среда и предотвратяване на измененията в климата, могат да бъдат а, укрепени а, от нашите отношения с Китай повече отколкото с когото и да е друг. Тук е дори минимални инвестиции могат да имат огромен ефект. В Китай проблема не е липса на средства. Валутните резерви на страната са невероятно големи. Просто невъобразимо големи. Но става дума за експертни познания и правни рамки, е, за да могат тези начинания да бъдат достатъчно сигурни. И ние е, за това избираме проекти, които е, в екологично отношение е, според нас са разумни. Отношенията ни с Китай имат и друг аспект. Когато някой ми зададе въпроса, мисля, Аткинс беше, кой надзирава вашата работа, кой наблюдава вашата работа и кой взима решения. Трябва да кажа, че банката не отпуска кредити с публични средства. А, това е основата, върху която ние взимаме заеми. <clears throat> ние излизаме на пазара, продаваме а, облигации на международните капиталови пазари и набираме средства от САЩ. И именно инвеститорите на частния пазар трябва да имат достатъчно доверие в банката. Почти 50% от средствата набираме от международните капиталови пазари, то от неевропейски източници. Значи това ви показва какво е доверието в Европа, което тези пазари имат. Значи пазарите са много важни за нас. А не само защото имаме оценка или нямаме оценка, имаме оценка 3А от международните рейтингови агенции, но защото е, за нас е важна готовността на инвеститорите да ни дадат а, а, своите пари. Ние имаме половин трилион, а, 500 милиарда върху, на, на финансовият си отчет. А, и тези пари използваме в целия свят. Нали, и много голяма част от нашите средства се идват от Азия. Япония, например, която често се забравя в нашите разговори, е огромен инвеститор, също и Китай, с които те влагат средства в Европейската инвестиционна банка. И на госпожа Братнер също това отговарям. а, разбира се, нарисувах една привлекателна, обрисувах една привлекателна картина на банката, но това е защото тя е такава. Това е една а, добра институция. Институция, която, разбира се, винаги може да се усъвършенства, но ние, нашата цел не са максималните печалби като банка, но също ние не участваме в конкуренцията необходимо е да имаме възвръщаемост и затова ние не отиваме, като се отключи увеличаването на основния капитал миналата година, ние не се обръщаме към страните членки за средства. Резервите на трупане продължение на години са достатъчни, за да можем да имаме достатъчно висока капиталова адекватност. Тоест, слава Богу, за момента работим върху една много солидна основа. И по време, когато има заеми, които едва ли ще бъдат вързани, върнати в Гърция и другаде, трябва да кажа, че нашите загуби в този тежък период са минимални. Изчисляват се в хилядни части от процента. Миналата година имаме 2 милиарда и 700 милиона нетна печалба. Разбира се, ползваме консултации от частния сектор. Банката е почти тройно по-голяма от е, Световната банка. Разбира, нали? Световната банка е банка за развитие. Там работят хиляди, 10 е, хиляди души. Ние само с 2 хиляди души оперираме с тройно по-голям капитал. А, но ние използваме високо специализирани консултанти и трябва да кажа, че а, нивото на познания, експертни познания и вътре в банката е много високо. Имаме управителен съвет. Той се представлява от директорският съвет между неговите заседания. Това са директори, представители на финансовите министри, министерства на съветите страни и те обсъждат всеки кредит, който трябва да бъде одобрен, минава през директорския съвет и в крайна сметка фактически начин бива одобрен от страните членки. Нашето сътрудничество с е, Европейската комисия е много тясно, защото една от основните цели на банката е да помогне за по-доброто освояване на средствата на Европейския съюз, като съчетае средствата, които отпуска Европейският съюз, с кредитите, лостови по своя характер кредити, които банката отпуска. И затова приветствам тази възможност да разговарям с вас, но тази година вече бях и в Страсбург на пленарно заседание и в Комисията по бюджетен контрол, така че не малко, най-малко са моите, малко са моите връзки с а, а, вашата институция. По отношение на критериите, ние сме много, много внимателни и те се подбират много внимателно. Последния въпрос по отношение на бонусите и нашите отношения с Европейската банка за възстановяване и развитие. Ние сме акционери в ФБВР. Отношенията ни с тази банка са отлични. Разбира се, ЕБВР има съвсем различен бизнес модел, различни задачи, много успешно насочени към други цели. Но основната принципна разлика е, че Европейската банка за възстановяване и развитие не е банка на Европейския съюз. Там акционери са американци, руснаци, Казахстан, са други неевропейски страни, които са решили да участват, да помогнат за развитието. Най-напред това беше Източна Европа, след това на съседите. Но те не са свързани от европейските договори, от, не отговарят пред Европейският съд, пред Европейската сметна палата и така нататък. трябва да кажа, че всички граници, ограничения за бонусите, които се обсъждат в комисията и другаде, и бяха публикувани през последните няколко седмици, са съвсем далеч, далеч от това, за което говорим в нашата банка. И когато става дума за управителния съвет, пък включително и мене, моят бонус е нула. Не че не, не, че не заслужавам повече, но плащат ми съгласно договора за функциониране на Европейския съюз. Благодаря. А, а сега а, смятам, че трябва да минем а, и към следващата точка от дневния ред. Съвсем набързичко ще отговоря. Първо за разделянието на регионите. Аз не съм специалист по политика, но хубаво вие да знаете какъв е нашия капацитет за освояване на средствата, с които разполагаме. Е, един милиард евро инвестирахме на изток. Вие зададохте въпрос в контекста на повече за повече, по-малко за по-малко, така че е, гъвкавостта е много важна за нас и тя е важна част от процеса на взимане на решенията. Then... Съобразяваме с това, което казва Европейската служба за външна дейност е, е, на първо място. А, а, и разполагаме също така с специалисти, които оценяват конфликтите, социалния а, аспект. Работим и с неправителствени организации, които а, се а, интересуват. И Смятам, че е, нямаме проект, с помощта на който можем да ви покажем е, как сме оценили даден конфликт. Е, по отношение на управлението, ползваме техническа помощ, която е много практически насочена и много строго наблюдаваме по отношение на изпирането на пари и измамите. Няколко думи сега за е, отношенията ни с Европейската банка за възстановяване и развитие. Може би сте чули някакви истории за недостатъчно добро сътрудничество, но не само на високо политическо равнище, но и на оперативно равнище. Ние работим добре, ние все повече намираме начини по които да се допълваме гласуваме и мислим за задълбочаване на сътрудничеството. Зададохте още един въпрос във връзка с проектите на нашата банка в Обединеното кралство. 88 милиарда евро е обема на нашата дейност за около 1200 проекта от 95-та насам. сам. Благодаря на господин и на вас, че бяхте днес сред нас. Благодаря ви за откритата дискусия. Der Kollege Gualtieri und ich haben Колегата Готиери и аз сме ви представили проекто доклад. Ние двамата сме съдокладчици. И на двете места трябва да пише съдокладчик. Грешката е в е, администрацията не на нашата комисия по принцип на парламента. Трудно е, е да се намерят формулировки за някои очевидни логични неща. Имаме двама докладчици, т.е. двамата са съдокладчици. А, не можем обаче да кажем, че двамата са съдокладчики. Един е докладчик, другия е съдокладчик, защото така пише в някакъв член, който те са си измислили човек направо може да се отчае. От, от един момент администрацията става толкова голяма, че депутатите вече ще станат излишни. Администрацията ще си има работа и без тях. Ние с колегата Глатиери сме ви представили този проект доклад по който след това ще имате възможност да вземете отношение. Ще ви помоля в светлината на предстоящата дискусия, преди да разпратим текста за изменения, да продължим дискусията, за да може след това да ни е по-лесно. Получили сме също така и едно писмо от Комисията по правните въпроси. То също ви беше е, разпратено. Мисля, че трябва да включим в нашия текст това, което смята Комисията по правните въпроси, защото парламента ще участва в процедура на съвместно вземане на решение. Замете предвид и писмото на комисия Юри. Европейската служба за външна дейност е, е, в е, двете години, откакто беше създадена, постигна значителен напредък. Тя беше създадена от точка 0. Това никак не е лесно и беше натоварена с много различни мнения още от самото начало, промениха се, промени се разпределението на правомощията в Европейския съюз. Към това се прибавиха дипломатите от страните членки, с които тя работи. Те са около 30%, 60% някъде са нейните собствени служители. беше Това, което предлагаме с колегата Глотер, аз след малко ще му дам думата, е да не разпространяваме някаква обща критика, а предложения за подобряване на настоящата ситуация. Тези предложения сме ги разделили в няколко глави. Целта е структурата да стане по-рационална и по-ефективна. Трябва да си припомним, че тази служба не променя разпределението на правомощията в Европейския съюз. Политиката, която провежда общността, е в правомощията на комисията и това продължава да бъде е, така. А, що се отнася до политиката по отбрана и сигурността, е компетентен съвет. Службата за външна дейност е опита да се обединят около една личност в лицето на върховния представител нещата, са за да се води по-последователна политика. Имахме преди комисар е, казахме, че искаме да имаме комисар, който да отговаря за външната политика, който да разполага с средства и с административния а, апарат, защото до този момент това не беше така. И всички тези функции сега бяха обединени на едно място, без да се променя разпределението на правомощията в Европейския съюз. Затова искам да отправя едно предупреждение под предлог да подобрим ефективността, да не се изместват нещата в посока към Европейската служба за външна дейност, така както се предлага от някои държави, включително и тази държава, която аз познавам от най-друг най-добре. Тази организация не трябва да се разбира като някакъв хибрид между комисията и съвета политиката за съседство може би е най-добрия пример, но не е единствения, който да иллюстрира това. Искат всички преговори, които се водят във връзка с договори за асоцииране и партньорство, т.е. всички многостранни преводи, е, преговори, знаете, които се е, водят, е, да бъдат изнесени извън комисията. Чуда се как не са добавили търговията. И мисля, че тук става дума за недоразумение. Трябва да си помислим върху следния проблем. Кого представлява върховния представител в комисията? И тогава ще ни стане ясно колко е голямо недоразумението. Е, върховният представител е, е заместник-председател на комисията и трябва да изпълнява своята функция в качеството си на заместник-председател на комисията. В тази своя функция тя може да влияе на всичко това, което иска. Друг един пример е обединението на кризите, природни и военни и прехвърлянето им в службата за външна дейност. Това е друг е, чудесен пример. Тоест, трябва да, да огледаме въпроса от гледна точка на задачите и отговорностите. И за мое голямо очудване, две и половина години след влизане в сила на Лисабонския договор, а, страдаме от недоразумение. Вчера прочетох още веднъж документите на страните членки и се обезпокоих. Мога да разбера, че има някакво, че службата за външна дейност заговорничи със страните членки. Аз мога да разбера защо това е така, но само чисто човешка гледна точка, не от друг. Освен това, за преходния период, това с 30 и 60 с избирането на европейския представител поставяме страните членки в друга позиция. Те искат да участват и при избирането на заместник председателите. Въпросът е, е, е какво правим изобщо с страните членки. Това обаче не е смисъл. Не е смисъл страните членки да участват равноправно, защото службата за външна дейност не е формирование на страните членки. И когато приключи преходния период през следващата година, членовете на всички институции, включително служители на Европейския парламент, могат да кандидатстват с... и от мен да мине може в конкурса да участват и външни хора. Защото това разпределение 3060 е договорено за преходната за фаза. Европейската служба за мъжна дейност трябва да има възможност да, набира свой персонал без да се съгласува с страните членки. Тоест да си определи някакви критерии и да ги спазва. и ние бихме могли да кажем, че а, националните служители, които сега работят в службата, могат да решат да останат. А, Ако остане тази квота от 30-40% национални служители, те ще продължат да работят за националните интереси, защото е човешко те да работят за тези, от които зависи тяхната кариера. А това не работи в полза на общността. Това е класически опит за упражняване на национални интереси И пак се връщаме на темата за обучение на дипломати на общността. Така че това е част от е, обучението на тези е, дипломати. Националните и европейските дипломати биха могли е, да се обучават съвместно, за да се работи в един общ дух по а, общи написани закони. И аз му трябва да кажем, че в договора е записано, че страните членки трябва да се подчинят на целите на общността. И за това е, е задължително и административните служители, административния апарат на общността да се почини на целите на общността. Държах много да кажа тези общи разсъждения, политически разсъждения по темата, преди да минем към подробностите. Сега ще дам думата на колегата Голатиери. Благодаря, господин председателю. Бих искал да споделя идеи, които са свързани с казаното от вас. Това ще направя в началото. Службата за външна дейност се справя добре. Тя се умя да заработи и да покаже на всички, че Европейския съюз е международен фактор. Ние отдаваме значимото на постигнатото и също така сме наясно с големите предизвикателства пред тази служба. Това се дължи частично на самото естество на тази служба и усилията й да упражни широк кръг от правомощия в областта на сигурността, отбраната, жонглира с различни финансови инструменти и други теми, които са свързани с дейността на комисията. Задачата й не е никак лесна – но мисля, че има всички предпоставки службата да се превърне в един мощен инструмент, за да разберат хората повече за външната дейност на ЕСЕ. Не всички възможности са изчерпани за сега, което е естествено. Затова именно и отправяме предложения, за да може Европейската служба да постигне заложените задачи. Ще спомена някои от политическите аспекти. Освен а, чисто разумните предложения. Може да се упрости административната структура, директор, генерален директор, който да отговаря за администрацията, генерален секретар и така нататък. Освен всичко това, искам да се спра обаче на два въпроса, които определят предизвикателствата, пред които е изправена службата, за да може да се изпълнява външната политика на Европейския съюз. На първо място отношенията с комисията – Върховният представител е вице-президент и на комисията. Този потенциал не е използван напълно. Ролята на върховния представител възможностите за координация в качеството и на заместник-председател на комисията – и да повлияе на дейността на службата, е една от причините за известни затруднения. Е, службата би трябвало да е добре оборудвана, за да подпомага върховния представител да изпълнява и функциите си като заместник-председател на комисията. И другия въпрос е, е свързан с делегациите, тези, които се налага да работят с тях, знаят за какво става дума. Те участват в назначаването на ръководителите на делегации, но за сега няма избягване на дублирането, няма ясна структура и не е съвсем ясно, че без комплексен подход не може да се върви напред. Това е деликатният въпрос, който следва да споменем. Тук е финансовия регламент и делегирането на определени функции, но има и по-технически въпроси, които в същото време имат и политически нюанси. Именно тук трябва ясно да кажем какво е мнението на парламента. Има и друга значима област. Тя е свързана с преодоляването на кризите и мерките за това. Значителен напредък е постигнат, няма съмнение. Освен учредяването на службата, имаме ситуационна зала и задачите на службата отиват отвъд общата отбранителна политика. Но всичко това, което е постигнато, не е обособено и парламентът многократно е заявявал, че има пропуски в структурирането. Е, самата структура за общата политика в областта на сигурността и отбраната, управлението или справянето, овладяването на кризи трябва да бъде положено на една по-ясна устройствена основа. За да може да се реагира, когато избухне криза и след това. Ето, това е нещо различно от политиката за сигурност и отбрана. Там има връзка, взаимовръзка между тях, но все пак е, е нужно да има и институционална автономност. Следва да се съхранят връзките с върховния представител. За това е нужно да има капацитет за стратегическо планиране извън съществуващата система за контрол и командване. Извън, можем да ги наречем, тези оперативни щабове. Нужно е да се обмисли този въпрос с отговорност и не е нужно да се прибърсва, но все пак трябва да се намери някаква симетрия от жизнено важно значение, да можем да реагираме бързо и ефективно по всички въпроси, свързани с политиката за сигурност и отбранителната политика. Има още една голяма политическа област и взаимообвързаността на владяването на кризи, и господин председателя тук ясно заяви а, своето становище, с което аз съм съгласен и тази тема е засегната в доклад. А, службата по правни въпроси също внесе някои интересни предложения. Нужно е да се вслушаме в мнението на различните служби, да чуем какво мислят колегите, преди окончателно да оформим доклада. Така ще проведем отговорни разисквания и парламентът ще може да даде своя принос за гладкото функциониране на службата. За сега имаме една история на успеха, но всички възможности не са изчерпани. Thank you very much. Благодаря. А, няма да отнемам много от вашето време. Тук съм повече за да слушам, отколкото да говоря. Но бих искал да ви благодаря за това, че ме поканихте и да ви благодаря и на двамата за много ценният проект от доклад, който ни представяте. Много интересен документ, който от гледна точка на СВД е поражда подобни наблюдения и подобни заключения на вашите. Искам също така да кажа, че до голяма степен съм съгласен с конструктивният, положителен дух, който сте възприели и който подчертахте, господин председател. Съгласен съм и с вашите встъпително изявление, че на институционно ниво трябва да се придържаме към правомощията, разписани в договора. И в никакъв случай не трябва да се опитваме да ги ерозирам, да ги подкопаваме. Нон-пейпера, който беше предложен от няколко страни членки, изразява тяхната позиция, а не позицията на а, СВД. Те са си провели своите срещи и а, са удовлетворени от тях. Има тук три равнища, на които трябва да се спрем. Първо институционното равнище, няма да се връщам на него. Вие казахте това, което трябва да се каже по този въпрос. След това равнището на цялата организация и нейната структура. Това е въпрос, по който трябва да работим и то да поработим много внимателно. Защото там е необходим, необходим значителен напредък. Трябва да кажа също така, че сме изправени пред някои специфични черти, които трябва да се вземат предвид. Ако вземем за пример това, което вие току-що казахте, казахте а, господин а, а, Галтери, а, обща политика за сигурност и отбрана. А, очевидно там можем да работим по-ефективно същото се отнася и до управлението на кризите. Не трябва да забравяме и факта, че всяко отделно звено има свой оп, собствен опит е, и ниво на експертни познания. Трябва да се опитаме да намерим равновесието между всичко това, за да може тези различни центрове на експертни знания и умения да работят заедно. това е всичко, това е разбира се цялата, всичко това е, такава е Европейската служба за външна дейност, тя има и своите предимства и своите слабости. Може би да кажа нещичко и за нашият процес да е започнат от нас. Наскоро организирахме среща с генералните секретари на външните министерства на 27-те страни членки. Внимателно ги изслушахме. И а, сега работим върху това, което те споделиха. Утре в петък ще има неформална среща на външните министри, на която външните министри ще обсъдят прегледа. Вие ще бъдете там, господин председател, ще имате възможност да кажете там и това, което казахте пред нас. А след това ние ще разгледаме различните предложения на страните членки и ще започнем подготовка на доклад, който в крайна сметка ще излезе като доклад на върховният представител. Разбира се, ще е, ви информираме непрекъснато, ще идваме при вас винаги, когато искате е, актуализирана информация за това как се развиват процесите. И още две последни забележки във връзка с това, което бе казано до тук. Споменахте така наречената корпоративна идентичност, така наречения esprit de corps. А, разбира се, това е много труден, пък и много интересен въпрос. Как да обединим двете а, култури, опита и познанията на служителите на секретарята на съвета и Европейската комисия от една страна и от друга страна на дипломатите, които идват от страните членки. Това са две различни групи а, хора, които имат своите умения, трябва те да заработят заедно. За това ще е необходимо време. Но също времено трябва да кажа, че и тук именно се крие добавената стойност, която е СВД може да, може да предложи, за да създадем нещо, което е различно от това, което е съществувало до сега. И е, накрая, господин е, председател, след 2013 година и след първите 2-3 години от е, нашата дейност, вече ще имаме и други източници, откъдето ще набираме кадри. И както вие с право посочихте, при сега приключва преходният период. И вече е, сме почти постигнали целта за една трета относно дипломатите от страните членки. Искам само да спомена факта, че когато обсъждаме този въпрос с страните членки, много от тях а, биха искали да отзоват е, дипломатите, които са изпратили преди 4 години, защото те искат е, да се възползват от техните умения, от това, което те са придобили и искат те да се върнат в националните дипломатически служби и да им помогнат със своите е, познания и новопридобитият опит. Ще спра до тук, господин председател. Не искам да говоря прекалено дълго. Още един път благодаря за поканата да участвам във вашето заседание. Благодаря. Това е разликата между германците и френ, фран, французите. Аз говоря на акор, за кор да спри, а вие говорите за еспри де кор. А, а, а, тяло на духа или дух на тялото. В случая става дума за корпоративния дух, очевидно. А, шегува си председателя. Господин председател, този втори дебат за положението в Европейската служба за външна дейност ясно показва какво е важно за парламент. на основата на нашия опит, на основата на постигнатите цели, защото има постигнати цели. Европейската служба за външна дейност е, върши е, своята работа. Трябва да признаем, че доста неща са постигнати. И това е една положителна изходна точка. Сега трябва да си научим уроците и да видим как трябва да подобрим работата на Европейската служба за външна дейност. Председателя и господин Глотиери вече говориха по този въпрос. Аз ще спомена три неща, където има възможност за подобрение. Първо организацията, второ връзката с комисията и трето финансирането. Първо, по отношение на организацията би могла да се приложи следната формула да се направи опит в тази служба да се създаде политически съвет, в който да участва заместник председател на комисията, парламента да бъде представен и да има представители на други организации. Например, председателя на комисията по сигурността. или от комисиите, които се занимават с външна политика. Необходим е център за стратегическо планиране, които да определят приоритетите на политическия съвет и на тази основа да се направи опит за подобряване на работата на Европейската служба за външна дейност. Сигурно има и други предложения в тази посока, но едно нещо е необходимо. Необходима е яснота на политическата ориентация на вътрешната организация. Второ, връзките с комисията. Какво според мен трябва да стане? Целта е да се представляват общите интереси. Целта не е службата за външна дейност да се превърне в някоя междуправителствена организация да се омалуважи. Не, напротив, става дума за общите, общностните а, интереси. А, и съответно, съответната генерална дирекция да има влияние върху работата на Европейската служба за външна дейност и да е ясно кой за какво отговаря. Може би трябва да се доразработят а, правомощията на заместник-председателката. И сега няколко думи за финансирането. Намираме се в период на бюджетна криза и за това а, трябва да се потърсят синергии с действията на страните членки. Така, например, може да се организира съвместно консулската дейност. Добра, добър пример за това дава моята страна с нейното консулско представителство в е, Йемен. Трябва да се е, преодолеят е, и някои негъвкави разпоредби, например по отношение на обществените поръчки. Е, колегата Брок каза няколко думи за е, е, служителите, като целта е да не се деморализират служителите на Европейската служба за външна дейност. Във всяка делегация също така би трябвало да има отговорник за връзките с Европейския парламент. Е, важен критерий при избора на ръководител на делегация трябва да бъде неговата ангажираност в защитата на общностните интереси. По отношение на подбора, господин председател, Европейската служба за външна дейност пари е избора на ръководителите на представителства. Приложи множество принципи. Има представители на самата служба, на различните институции, на страните членки. Не знам в коя страна членка подбора на дипломатите се извършва по толкова надлежен начин. Обикновенно се прилага нормална процедура за избор на държавни е, служители. Тук процедурата е спазена в най-големи подробности. Що се отнася до назначаването на служители от други институции на Европейския съюз, трябва да се предвиди някаква процедура на подбор, за да могат да се изберат подходящите. И в заключение, господин председател, според мен трябва да потърсим баланс, наистина това е последното, което казвам, а, необходим е баланс а, и в ръководните отговори на службата. Ръководителя в момента е дипломат от страна членка, най-вероятно най-общностно ориентирания дипломат, който може да се намери. Двамата заместник секретари също са дипломати от страните членки. И е, сега ще изкажа лично мнение. По време на първия дебат имаше неоснователна критика към господин Саливан, генерален директор за търговията. Той има а, отличен опит, но общността трябва да бъде представена на паритетен принцип в ръководството на службата за външна дейност. И както каза господин председателя, морала на служителите на институцията не бива да се подкопава, защото те през тези години работят отдадено за службата. Госпожа Гомес. Благодаря, господин председателю, за проекто доклада. Ще се запознаем с него и заедно с вас ще го подготвим, за да сме удов... Но сме удовлетворени от това, което сте направили до тук. Позволете да кажа, че изключително е важно в резултат на този преглед, който е предвиден и по текста, върховният представител действително да упражни правата, които са и възложени с договора. Да бъде координатор на комисията в областта на дейността, външнополитическата дейност. Това означава тя да накара комисарите да се съобразят с политическите насоки, към които тя и службата трябва да се придържа в изпълнение на дейностите. Търговия, развитие, енергетика, и несъмнено екология, каквото и да е то. Според мен това ще бъде отрешаващо значение, за да се влее сила в този а, екип, този корпус дипломатически. Но как ще се впише той в службите? как този дух ще бъде съхранен, ако няма заложени критерии за отлични резултати. Върховният представител трябва да може да направи това и то трябва да е видимо. Трябва да можем да осигурим ефективност дори по отношение на финансирането. Според мен би било интересно да се провери доколко ефективни са инструментите, които се ползват. Ето ви една област, в която съчетаването на службата с комисията е задължително. И то не се постига, защото има боричкания вместо съчетаване на усилият. Има належаща нужда и пример трябва да бъде даден от най-високо място. Също така ще кажа, че вие споменавате колко важни са заместниците. А моето мнение е следното, независимо от а, финансовите ограничения. Един заместник е достатъчен. Стига това да е едно политическо назначение – този заместник, освен това, трябва да е наясно с функционирането на цялата машина. Това съвсем не означава, че няма да има специални представители, примерно по правата на човека или нещо друго, които да бъдат призовани при нужда. Но този заместник трябва да е в състояние да представлява върховния представител, ако е някъде на мисия, в чужбина или нещо друго. Ето това за мен е задължително. Съгласна съм с казаното от господин Салафранка за това, че държавите членки трябва ясно да разберат какви са техните отговорности, представителства, консулски представителства в различните държави. Примери нямаме. Пропуснахме някои възможности, например в Ирак. Там трябваше да имаме обединяване на усилията, но по финансови причини не стана, така ни казват но това е един от приоритетите. Има и други приоритети. Бенгази, консулска служба в Бенгази бе предложена. Там съместно да бъде представлявана и службата, и комисията. Така че трябва на тази служба да е ясно, че и се налага да работи при много сложни обстоятелства на рисковани места и трябва много строго да се спазват изискванията за сигурността. Ако нашите дипломати отиваха само там, където би било безопасно, работа няма да свършат. Ето ви един много значим въпрос. Да, знам, че трябва да се балансира с рисковете, свързани с сигурността на дипломацията като професия. Не е безопасна професия. Тя е една рискована професия, като тази на военните, дори още по-рискова. Така че не бива това да ни ограничава в дейността ни и да възприемаме крайно ограничителна политика, която е възприята в момента и тя ни пречи. Благодаря. господин председател, това, което ви казахте, Ана Гомеш се чувства отлично с него, ние като че ли не толкова. Документът, е, който получихме от вас, е, с нощи беше доста късно получен. Имахме време да го прочетем, но нямахме време да го обсъдим, така че това, което ще каже сега е чисто, лич, чисто лични съображения. А, трябва да го подчертая. Споделям вашата преценка, подкрепена от преждеговорившите, че създаването на службата за външна дейност и началото на нейната функциониране е постижение. това, че тя успя да бъде създадена в, в определените срокове, не е нищо по-малко от едно чудо. И макар и тя да не е отговорила на всички очаквания, трябва да се каже, че главните проблеми можеха да се очакват. Те бяха предвидени от много от нас, включително и от мен самата. Знаехме, че ще има конфликти между националната дипломация и службата за външна дейност, между национална служба за външна дейност и службите на комисията. Е, очевидно, те не сътрудничат особено добре. Може би моята информация е погрешна. Оценявам дипломатичността на двамата съдокладчици, които посочват, че нещата трябва да се подобрят, включително структурата на комисията. Като заместник председател на комисията, върховният представител, трябва да отговаря за всички външни аспекти на работата на комисията. Тя трябва да върши тази работа, а не председателя на комисията. А това очевидно би внесло известно осложнение. А пък какво да кажем за ролята на Европейския съвет? И каква ще бъде връзката? Лесна ли ще бъде връзката между него и Европейската служба за външна дейност? И като имаме предвид на нон пепера на министрите на външните работи, има разлики в становищата между изразени там и това, което са докладчиците казаха тук. Очевидно, Министерството на външните работи смята, че 30% от представители на националните дипломатически служби са минимум, докато ние смятаме това за максимум. Тоест, разглеждаме този въпрос по различен начин. Ще видим каква ще бъде окончателният резултат при гласуването, но а, някои смятат, че страните членки не трябва да имат от тук нататък роля в, подбора на дипломатите, докато министрите на външните работи а, въз... имат различно мнение по този въпрос. Е, има и едно предложение, което изобщо не се споменава в този текст, а то е именно да се включи политиката на съседство в полето на дейност на СВД. Не знам какви са намеренията по този въпрос, но Наред с това, скъпи са докладчици, имам и две забележки по същество. А, буква Г става, в нея се споменава за нашите отношения с Мали. И а, по отношение на операцията в Мали може много да се каже. вероятно ще обсъждаме в по-големи подробности и при закрити врата а, този въпрос. Не съм сигурен, че е разумно да имаме такова, така, доста а, непредпазливо а, позоваване на нещата в Мали, бих била малко по а, предпазлива тук. Е, също така имаме и а, член на а, преамбюла И. има тук е позловаване на различни групи е, и е, не знам точно как трябва да се коригира това. Благодаря. Ja, herzlichen Dank. Ähm, Thank you very much. Благодаря за проекто доклада. няколко коментара по точка 7. Вие предлагате да се включва в организационната структура на Европейската служба за външна дейност на определен отдел, Но аз мисля, че нашата задача е не за да говорим за органиграмата, за организационната структура на службата за външна дейност, но може би това е просто въпрос на виждане. Втората ми бележка е по точка 11 относно консултантските услуги. Има движение в някои страни членки и те извинявайте, консулските услуги е, някои държави отварят своите консулски, се отварят към сътрудничество с службата за външна дейност. Аз е, мисля, че това изисква страните членки да изпратят е, ресурс към службата за външна дейност, защото ако добавим допълнителна задача към външ... службата за външна дейност без необходимите служители, ще имаме проблем. По точка 16 мисля, че е важно да имаме отговор при кризи, защото управлението на кризи е важен елемент от структурата на Европейската служба за външна дейност. Е, може би това е една от целите на доклада, да изясним какво се има предвид по точка 17. 17 точка е много добре формулирана. Мисля, че...